El señor presidente. Buenos días, amigas y amigos. Добър ден. Добър ден на всички. Започваме нашата работа. Първата точка в дневния ред. Доклада на нашия колега Калфин за предоставяне на гаранция на Европейския съюз, на Европейската инвестиционна банка за закупи по заеми и гаранции за проекти, осъществявани извън Европейския съюз. И давам веднага думата на господин Калфин. Господин Калфин, разполагате с 4 минути но те могат да са и 6. Така че, ако искате, можете да говорите 6 минути. Но по принцип ви се отпуска 4 минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, госпожи и господа, мандата на Европейската инвестиционна банка приключва в края на октомври и съвета трябва да включи споразумение.